colleagues. Уважаеми колеги, нека да започнем работа. Моля да вземете местата си. Благодаря. Стигнахме до точка 9 от дневния ред. преразглеждане на рамката за економическо управление, преглед и предизвикателства. Докладчик е Перванш Берес. Тя приключи работата по своя доклад и изпрати проекта на текст на всички колеги. Доклада е обстоен. Време е да го обсъдим. Веднага давам думата на перванш. Благодаря, господин председател. Благодаря след първата размяна на мнения. Предполагам, че всички разполагат с доклада. В духа, в който обсъдихме първия вариант, аз ви предлагам да процедираме последния начин да, разгледам, да разглеждаме ситуацията в еврозоната от гледна точка на постигнатия напредък след 2010 година насам, с шестопакета и двупакета, но също така и с Европейския механизъм за стабилност и така нататък. Заедно с това обаче сме изправени пред реалността на това, което наблюдаваме в еврозоната. По-конкретно става дума за тревожна економическа ситуация от четири гледни точки. На първо място, вече споменах това, спад в растежа, той е недостатъчен. Второ, заплаха от дефлация или при всички случаи твърде, твърде ниска инфлация, много под равнищата, дефинирани от ЕЦБ като цел. Това е проблем, който поставя въпрос за това как задлъжнелите страни могат да изплатят дълговете си и да задвижат машината за създаване на стойност. И на трето място безработицата и огромно неравенство между държавите, членки, възрастовите групи и социално-професионалните групи. Аз бих добавила и един четвърти елемент, е, подчертан от той СР и МВФ, и това е задълбочаване на неравенството и в еврозоната, и в целия Европейски съюз. Това е явление, което съществуваше и преди кризата, но се задълбочи след кризата, без да можем да предприемем нищо. И това е контекста, в който смятам, че економическото управление е, може да изиграе роля. Духът на моя доклад, е, се основава на, на връзката, която аз виждам между двата подхода. Що се отнася до плана за инвестиции, това не е едно случайно явление. Това е решение за економическа политика, имащо за цел да компенсира недостатъците в економическата политика. Тези недостатъци в крайна сметка доведаха до недостига инвестиции. Бих казала, че бъдещите поколения, от чието име и в интерес на които се изказваме, има опасност да страдат от липсата на инвестиции и много повече, с много по-голяма степен, отколкото прекомерния обществен дълг. Що се отнася до е, възможностите за подобрение, има в моят доклад се основава на три елемента. Първо, отчитаме документа за гъвкавост с три важни елемента. Първо, това съобщение за гъвкавостта беше поискано от държавните и правителствени ръководители. То е свързано и с нашето искане плана за инвестиции да може да постигне успех. Второто наблюдение е, че са предвидени много разпоредби, които не могат да не бъдат приветствени като превентивна част на плана за стабилност, що се отнася до корективната част на пакта за стабилност, виждаме, е, че тук нещата стават по-трудни. И тук стигам до третия момент, тъй като става дума за един текст, който има за цел да, да третира въпросите за инвестициите с колегата Удел Булман. Смятаме, че можем да е, можем да дадем своето съгласие. Вторият е, важен елемент, което мотивира разработването на доклада, е, е когато комисията прие двупакета и шестопакета, законодателят посочи датата, декември 2014 година за преразглеждане, комисията използва един аргумент, който ме очудва. Казват, много е рано да се оцени този механизъм, но нали, това бяхме заложили. Трябва, не можем да не отбележим подхода на комисията и разбирам в разбирам, че всъщност комисията не се чувства много комфортно да използва законодателните си правомощия. От тази гледна точка ми се струва, че има три въпроса, които трябва да бъдат разгледани. Първо, може би става дума за търсене на свещения грал. Това е връзката между позицията на държавите членки и позицията на парламента. Говоря за светия грал, защото аз съм отдавна в парламента и имам чувство, че винаги го търсим и никога не го намираме. Може би е трудно да излезем с обща съвкупна позиция на Европейския съюз, но и имаме възможности да маневрираме и да, при, и да приемем нови графици за прилагането на различни инструменти, за да не стане така, че в бъдеще да се окажем без економическа политика. Само едно сравнение ще направя. Когато във всяка държава членка започнат разговори по бюджета, се говори за едни и същи цели, устройство на територията, борба срещу безработица и така нататък. Когато в Съединените щати се води този дебат, те го а, правят а, в контекста на федерален бюджет. Ние не разполагаме с това и единственото, с което разполагаме е координация на бюджетните политики на държавите членки. Ето това може да ни помогне да предприемем един по-стратегически подход. Друга възможност е свързана с макроекономическия дисбаланс. Предвидената процедура не се прилага по балансиран, по системен начин. Тя се прилага така, че да е, даде възможност за дебат между комисията и държавите членки по различни структурни политики. Но целта на макроекономическия дисбаланс е свързано с нещо много по-общо, а именно е, ситуацията в еврозоната е, не е равна на сумата на отделните части. Е, това не се отчита в достатъчна степен. Третото измерение в е, на евентуалното подобрение без реформа на договорите е свързано с структурните реформи, с анализа на ситуацията в Гърция и пуките от това, самото съществуване на тройката и и двупакета или един от неговите елементи, който регламентира съществуването на тройката. Ще добавя е, само още един елемент, а именно е, за дълга. Може би това е най-провокативният параграф е, на текста. Въпросът за дълга трябва да бъде разглеждан по разбираем начин. В момента той не може да бъде, изпланен, да, да бъде изплатен независимо от бруталните мерки. Третия последен стълб, който повдигнах тази сутрин в присъствието на председателя на Еврогрупията, е доклада на четиримата председатели. Без да навлизам твърде много в детайлите, искам да кажа, че за мен е за предпочита, е предпочи, аз предпочитам доклада Тайсън. И на това са, трете, това са трите основи и не бих, не бих искал да правя сравнение с аналитичната бележка на председателя Юнкер. Разбирам, че става дума за конкретен контекст, но в нашия доклад с помощта на колегите успяхме да начертаем основните линии. Те ще ни те показват, че това, което казва комисията от 2008 година, не не помага да се преодолеят неустойчивите различия. Има и много други неща, които мога да кажа господин председател, но разбирам, че изчерпах времето си и е време да дадем думата на колегите. Благодаря на докладчика. Господин Тойрер гони самолет, затова помоля да се изкаже първи. Мисля, че ще удовлетворя неговото искане. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, нека първо да ви благодаря за това, че ми дадохте възможност да се изкажа първи. Искам да благодаря на докладчика, госпожа Берес, за този текст. Темата е изключително важна и съм убеден, че доклада ще се превърне в добра основа за бъдещите ни разговори по темата. Естествено, различните политически групи имат различна оценка на ситуацията. Проекта на текст съдържа много елементи, които бихме подкрепили като либерали. Мислим обаче, че има и доста липсващи неща. Има и елементи от доклада, които не са с правилна насоченост. На първо място бихме искали да се подчертае по-категорично какво сме постигнали като парламент. Например, законодателството, наречено 6 пакет и дву пакет. Е, допреди тези текстове много хора се съмняваха, че парламента може да играе своята роля на законодател. Ние опровергахме тези хора. Има и други неща, които трябва да се кажат, е, например е, санкциите, такива каквито те са описани в доклада Голар точно този аспект, например, не можа да се превърне в законодателство, защото съвета доста разми нашето предложение. Е, това обаче трябва да се подчертая в текста. На следващо място не трябва да се забравя, че няма как да има подробна оценка на това, което се е случило, тъй като е минало много малко време – ще има и положителни резултати, според мен, на Ирландия, Испания, Португалия са минали през тези програми и мисля, че там ставаме свидетели на положително развитие. Готовността да се осъществят реформи води до по-добри възможности за растеж. Ако пък конкурентоспособността на държавите членки е, се уеднакви или се доближи до някакъв общ стандарт, е, ще има по-добри перспективи за растеж. Струва ми се, че растежа, който виждаме сега, се дължи не на приложените реформи, а на нежеланието за реформи. На следващо място. Тройката едва ли ще продължи да играе своята роля такава, каквато тя е била. До сега институциите поискаха от парламента да даде своята оценка в това отношение. Добре е да се гарантира, че ще има независима оценка на онова, което правят отделните страни. Тези доклади трябва да са прозрачни по своя характер. Може би е, главният економист може да изиграе по-голяма роля тук. Можем да вземем предвид е, практиката на бюджетния орган в Конгреса на САЩ. Е, може съвета да се превърне в нещо като консултативен орган. Съответно, препоръките могат да станат основа за по-нататъчна работа. Като група ние ще предложим изменения. Бихме желали да укрепим съществуващата нормативна уредба. Ние смятаме, че приетото законодателство е достатъчно само по себе си и ако има някакви недостатъци, те се дължат на неприлагане на съществуващото законодателство. Комисията, държавите членки, всички ние трябва да гарантираме, че в бъдеще правилата ще се прилагат по-добре. И последния въпрос, по който искам да поговоря. Растежа. Либералите смятат, че растежа трябва да се засили, но имаме различно виждане по отношение на инструментите за тази цел. Смятаме, че в доклада не се обръща достатъчно внимание на този проблем. Смятаме, че условията за действие и съществуване на частните компании трябва да се подобрят, особено за малките и средните предприятия. Имаме нужда от по-малко административна тежест, регулаторната рамка трябва да се подобри, може да се предложат данъчни облегчения за предприемачите, това само като един пример за стимул за частния бизнес. По този начин ще се създадат повече работни места. Знаем, че МСП са двигателя на нашата економика – и още нещо искам да кажа. Фискалната дисциплина и задлъжнялостта. Фискалната дисциплина сама по себе си не води до растеж, но задлъжнялостта също не води до растеж. Имаме сериозна дългова криза и ние смятаме, че правилата трябва да се спазват, когато говорим за пакта за растеж и стабилност. Той все пак предвижда определена гъвкавост. Благодаря. Сега докладчика сянка от името на НП Естер Деланге. Благодаря, господин председател. Искам да дам своята оценка на доклада на колегата Берес. Знам, че тя е работила много, за да се създаде този текст. Ние споделяме виждането, че темата е изключително важна, че трябва да се работи бързо. В Европа има много сериозна економическа ситуация. Често гледаме навътре към себе си, но трябва да гледаме и навън понякога. Ако погледнете растежа на населението в Европа, застаряването на населението в Европа и го сравните с китайското население, е, ще видите, че след е, години, след десетилетия ще имаме много проблеми и положението за нашите деца и внуци ще е още по-тежко. Трябва да разгледаме нещата в цялостния контекст. Нека да не забравяме този въпрос. Доклада засяга страшно много различни теми и области. Много е важно да не се преповтаря работата по инвестиционния пакет. Има друг докладчик, който работи по тази тема. Що се отнася до моята партия, НП, ние смятаме, че е важно да се намерят причините за кризата, през която преминаваме. Е, трябва да се намерят причините за 6 пакета, за 2 пакета, защо се въведе пакта за растеж и стабилност. Аз съм съгласна с току-що изказали се колега, че парламента може да се гордее с стъпките, които е предприел. Споразуменията, до които стигнахме, бяха сключени под много голям натиск. Европейския парламент е, успя да наложи своята позиция, въпреки разнобоя в съвета. Трябва да реагираме спрямо предложенията на комисията. На лице е изискването за преглед на 6 пакета и 2 пакета. Това трябва да стане до края на годината. Трябва и ясно да отговорим на няколко въпроса. Защо въведохме 6 пакета и 2 пакета? Проработиха ли тези законодателни мерки? Направиха ли те паричния и економическия съюз по-силен? що се отнася до устойчивостта на публичния дълг, например, и така нататък. Да не забравяме за различните индекси, да не забравяме за изпълнението на различните мерки. Можем да отделим малко повече внимание на този въпрос. То се отнася до гъвкавостта. Не трябва да забравяме, че Пакта за растеж и стабилност от самото начало предвижда определена гъвкавост. Когато говорим за баланса по текущата сметка, знаем за тези 3%, към които се стремим. В миналото страните не са проявявали е, достатъчно голямо внимание в тази връзка. В е, богати години много често сме ставали свидетели на излишък, на, на, на достатъчно голям излишък, който да може да се използва при гладни години. Мога да говоря е, с а, библейска терминология. Тази логика въжи май в всички времена. Така че гъвкавостта е изключително важна. Ако се направят действителни реформи, а не само спестявания с, с идеята просто да се спестява, мисля, че ще постигнем нещо повече. мисля, че трябва да имаме съчетание от двата вида мерки. На този етап трябва да кажем, че има нужда от малко повече време, защото ако задлъжнялостта излезе извън контрол, не се стига до нищо добро. И НП твърдо стои за тази позиция. В много държави членки има сериозни нива на публична задлъжнялост и това трябва да се вземе предвид. Това буди притеснение. Най-важното тук, според мен, е следното. Разбирам, че докладчик иска да подчертая елементите на економическа координация, които трябва да се внесат. Да, трябва да се поговори по този въпрос, но не ако те ще се използват за извинение или претекст да се бяга от отговорност. На европейско ниво винаги може да се отправят обвинения към старата, застаряла Европа, за това, че тя налага мерки, които са неприятни и не може да се реформира. Важно е да се отбележи, че в националните парламенти също трябва да се водят разговори. Националните парламенти трябва да говорят честно по темата изискванията за економически и паричен съюз националните парламенти трябва да разгледат и положителните, и отрицателните страни. Ако ще участваш в някакво споразумение, трябва да разбереш, че това е свързано с определени правила. Благодаря. Бернт Луки е от името на Екара. Благодаря много. Госпожа Берес, аз също искам да благодаря за работата, която извършихте. Ето какво искам да кажа аз от мое си име. Според мен повдигнахте доста интересни въпроси. След господин Тора искам да кажа, че а, аз гледам на нещата по различен начин в много отношения. На първо място един общ коментар – Не мисля, че трябва да а, залагаме твърде много на този доклад. Неговата тема е економическото управление. Именно условията на рамката, която определя политиките. Тук става дума за предизвикателствата, пред които ще се изправим. Така че не мисля, че тук има място да се тупаме по рамото за работата, която комисията е свършила в миналото. Тоест не мисля, че тук има място за а, това, което се спомена по отношение на малките и средни предприятия. То може би ще намери място в някой доклад за економическата ситуация, в подобен анализ, но не и тук. Не мисля и, че има нужда отново да повдигаме темата за кризата. Отделно от причините за кризата, които а, са свързани с бездействието на правителствата, тук става дума и за фалита на а, братя Лемън. Няма обаче достатъчен анализ по тази тема, по този въпрос. И не става ясно, в крайна сметка, какви са причините економическото управление да не даде тези резултати, които ние очаквахме. Не разбираме и защо от прости правилата изведнъж станаха сложни и непрозрачни. Съгласен съм с докладчика, че настоящите права действително са твърде осложнени. И страните членки също виждат това. Съгласен съм също, че препоръките, които са отправени, отчасти се базират на не до там вярна и коректна информация от страна на комисията. Тоест, това трябва да се проучи. Следва да проверим защо се е получило това и как можем да оправим нещата. Нещо, с което не съм съгласен с докладчика. Тя казва, че грешките могат да се поправят посредством включваща економическа координация. Но за мен това е само един от подходите. И има неща, които ми липсват в този доклад. Например, не става дума за стимулите, за съвместимост на стимулите по отношение на целите, които преследваме. За правоприлагане и прилагане. Този доклад касае не само економическото управление. В него се засягат и методи за управление на кризата по отношение на еврозоната докладчика спомена, че тези методи могат да се използват и за борба с инфлацията и дефлацията, но за мен това не е част от а този настоящ доклад. Тук става дума за правилата, които ще ръководят економическото управление. Не им е мястото на тези коментари в този доклад. И още някои неща, които според мен липсват в доклада, това, например, е устойчивостта на държавния дълг в еврозоната, както и развиването на такава устойчивост. Нищо не се споменава по този въпрос. Според мен трябва задължително да включим подобен момент. Ето тук става дума за клаузата за а, непоемане на отговорност. И а, последно, няма много а, казано по темата за изслушванията на експертите. Чарлз вчера беше изключително критичен. Стана дума за това, че на моменти дори не е ясно дали има дисбаланс. Не сме в състояние да ги разпознаем, тъй като има недостиг в производствените резултати. В такива случаи е трудно да разпознаем такъв баланс. Износът на капитали може да се яви като сполучлив метод на финансиране на недостиг на други места. Така може да се компенсира финансовия внос. По въпроса дали можем реално, статистически, да а, идентифицираме дисбаланса. Още нещо, което липсва, това е препратка към а, сложните правила. Докладчика правилно критикува а, тези правила в момента, защото те не са прозрачни. Но как можем да намалим тази непрозрачност? В доклада става дума за допълнителни правила за, в името на по-добра координация. И все пак, когато се опитваме да опростим нещата, темата не е достатъчно разработена. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Сега от името на ГОЕ, Ериня Конякари. Благодаря. В началото искам да благодаря за проекта на текст на докладчика. Благодаря за този процес мисля, че различните партии предложиха различни интересни визии и това е добра основа за дебата по темата. Не искам да крия, че не приемаме основни аспекти на економическото управление. Няма да посочвам сега отделните параграфи, ще говоря по най-важните въпроси и се надявам, че ще има някакви промени в резолюцията. На първо място, в преамбилните точки, ние смятаме, че е изключително важно да се включат социалните показатели. Трябва да видим до каква степен кризата е засегнала и е оказала своето влияние върху бедността, безработицата и така нататък. Ние имаме конкретна информация, която доказва как кризата е оказала своето въздействие върху гражданите и трябва да се включат социални показатели тук. На следващо място, мисля, че трябва да се направи критика на економическата линия, която се следва днес. През изминалия месец беше приета резолюция в съвета на Европа, която показва какво е въздействието върху човешките права от економическата политика, която се води. Трябва да се види най-вече въздействието върху хората в страните с специални програми. Много от техните основни права са потъпкани. Не мисля, че парламента може да прави оценка на економическата линия без да отчита нарушението на човешките права. На трето място, много се радвам, че в параграфите от 22 до 25 се казва, че комисията трябва да отчита различни фактори, когато прави оценка на економиката на държавите членки, но и тук трябва да се включват социалните показатели. Комисията не трябва да разглежда само задлъжнялостта, и други е, неща, а трябва да разгледа човешкия фактор. Какви са последиците от реформите за обикновените хора? Ето защо комисията трябва да приеме тази препоръка много сериозно. И накрая демокрацията. Резолюцията казва, че има демократични проблеми, които се пораждат и аз мисля, че тук трябва да се напише нещо повече. Националните парламенти трябва да получат по-голямо право на въздействие върху економическата политика. Разбирам, че има битка, която се води между различните институции на Европейския съюз. Всички ние имаме своите интереси, но трябва да има ясни правила за това, коя институция какви правила има. Освен това, трябва да има прозрачност и за нас като политици, и за гражданите. Много се радвам, че ми дадохте думата и съм готова да участвам и от тук нататък в дебата. Председателя, благодаря. Европа на свободата и преката демокрация. Сега Ерне Уртасун от името на Зелените. Искам да благодаря на докладчика за направените предложения. Особено съм благодарен за това, че тя не се е подала на изкушението да изразява удовлетворение от съществуващата система. Както знаем, тя е изпъстрена с неудачи. Аз мисля, че има възможност за съвместна работа между нашите групи. В доклада казват, че а, нормативната база не е подходяща. Добре, може би трябва да се преразгледа а, тази нормативна база. Имайки предвид, че има много празноти, неща, които не функционират, не е логично да не поискаме Европейската комисия да не ги преразгледа. Съгласни сме с това, което казва докладчицата за повече демокрация, за повече контрол от страна на Европейския парламент. Особено, що се отнася до конкретните препоръки към страните. Много често това са елементи, по кои, които се премълчава, а на които ние държим. Като парламентаристи ние не можем да не призоваваме за преразглеждане на нормативната база, за да се осигури повече прозрачност. Нормите не се спазват. Опитахме се да намалим задлъжнялостта, но това доведе до съкрещение на обществените услуги. Това не означава, че очевидно економическото управление искаше да ограничи задлъжнялостта, но тя непрекъснато се увеличава. Ето защо в текста това трябва да се каже ясно. Аз мисля, че трябва да кажем, че държим на повече инвестиции. Що се отнася до управлението, има инвестиции, които са приоритетни, особено когато изчисляваме е, задлъжнивостта. Инвестициите имат възвръщаемост. И това трябва да се отчита. По гъвкавостта. Много е, звучи много хубаво, само че тя не дава резултати, когато различията са твърде крещящи гъвкавостта е необходима, за да водим антициклична политика преди да възникнат кризисните елементи. Когато някой се отклони от правия път, не е тогава момента да се каже, че трябва да се прилага гъвкавостта. Също така се поставя акцент върху макроекономическия дисбаланс. Ние също много държим на този въпрос. Мисля, че подходът ни трябва да бъде по-широк и да обхваща не само страните, в които има дефицит. Сега таблото за резултати на отделните страни. Вече сме казали, когато, когато обсъждахме шесто пакета и двупакета, докладчикът каза, че Рамката за управление изхожда от необходимостта да се преструктурират проблемните сектори. Генералният адвокат успори съществуването на тройката, но аз мисля, че ние имаме нужда от европейска демократична рамка, така че да сложим край на тройката. Марко Вали, благодаря господин председател, благодаря на докладчика за този текст. Аз съм достатъчно удовлетворен от това, че и социалистите се събудиха и започнаха да гледат по-критично на нещата като член на движението 5 звезди на групата Европа за свобода и демокрация съм удовлетворен от доклада, но не виждам достатъчна критичност към механизма за управление. Виждам е, интересни неща, поставяне под съмнение на фискалния договор. Трябва веднага да разберем, че това е неустойчиво, неустойчива структура, защото с него се задушават някои държави. Имайки предвид, че започна битката по гъвкавостта, вече модно явление, Нашето мнение е малко по-радикално. Не разбирам защо all'interno della relazione un approccio di analisi iniziale per capire come mai siamo arrivati. Не разбирам защо беше не е включен проблемът за, за недостатъчното производство. По-нататък, кои са елементите, които водят до дисбаланс в Европейския съюз? Това е задължително. Разбираме, че съветът иска да има фискална хармонизация. И ситуацията е блокирана не от няколко месеца, от десетилетия. Създадаха еврото, което създаде дисбаланс, както виждаме в търговския баланс. Германия сега има излишък, който е в нарушение на правилата. И този излишък ще доведе до дисбаланс в страни от Южна Европа и Италия, Испания, Португалия и Гърция. Раз... Ясно е, че ако не анализираме добре ситуацията и ако не се изправим лице в лице срещу проблемите, не можем да разработим добри правила, защото изхождаме само от цифрови параметри, без да разберем къде са истинските проблеми. Ние искаме по-критичен подход, по-детайлен анализ. И няколко думи за ЕЦБ. Това трябва да бъде включено в доклада. Последната мярка с количественото облегчаване има само 20% споделен риск. Оказва се, че валутата, която би трябвало да обедини континента, го разделя. Сега имаме е, докладчик е, от е, АВКО. Благодаря, господин председател. Благодаря на Перванш Берес за доклада. Имам няколко коментара. Малко сме притеснени от това, че економическото управление в крайна сметка черпи основните си разпоредби от договора. Ние сме пленници на разпоредбите от договора. Ето защо като докладчик от АВКО смятам, че има редица въпроси, които са свързани с договорите. Сега, ако може малко да ви помоля за тишина, казва ораторката. Проблемът е, че системата се основава на правила, но е непълна, защото в общностния правен мир е, е, основна роля играе съда. И когато говорим за макроекономическо управление, не може да се, да се предприемат стъпки за анулиране на определен документ, е, нито пък срещу държава членка. И ние сме в система, която години създава трудности. Господин Московиси каза, че санкциите са провал. Вярно е, но какво да правят прокурорите в нашите страни, когато прилагат наказателното право? На Трето, не съм съгласна перванш, когато казваш, че за бъдещото поколение е по-важно да се инвестира, отколкото да се трупа дълг. Аз мятам, че обществения дълг, така както го виждаме през последните години, особено за Франция, не мога да говоря за други страни, без да се без грижа за доброто управление, например местните органи на властта, които увеличават разходите си, това е безотговорно. Така че очевидно трябва да инвестираме, но ако и тези инвестиции предполагат добро управление на разходите за функциониране. Мисля, че това е нещо, което трябва да разберем. По макроекономическите дисбаланси, тук правя връзка с доклада на Елиза Ферейра, аз мисля, че по всяка вероятност би било най-добре да се опитаме да съчетаем по интелигентен начин структурен подход, който е ориентиран към всички проблеми на економиката, а не само на дълга и дефицита. Аз мисля, че в доклада трябва да подсилим всичко това, което е свързано с тези аспекта. По, в по-голяма степен, отколкото превенцията, корективните действия, дефицитите, те са регламентирани от договорите. Има международно споразумение. И последното, за да отговоря на господин Лукаш, той не вижда къде са а, той не вижда къде са неравенствата. Като председател на интергрупата по бедността искам да го поканя да дойде да види как стоят нещата при най-нуждаещите се. Не виждам а, други желания за изказване, затова мога да дам думата на докладчика. Елиза Ферайра. Не искам да отнемам от ценното ни време. Два или три коментара само. Първо, защо нещата се случиха така както те се случиха? Няма как да пренебрегнем факта, че економиката има своите цикли. И когато се създава паричен съюз, някои държави членки трябва да се откажат от инструменти, които иначе са налични за управление на економическите цикли. На следващо място, когато има криза в част от еврозоната, нямаме механизми за решаване на проблема, с изключение на оказването на натиск. Това е много трудно за преглъщане от политическа и социална гледна точка. На следващо място, в Паричния съюз имаме различни економики, но една и съща валута, една и съща външна търговска политика. Това води до дисбаланси. И тези дисбаланси нараснаха. Както Перван спомена, това се дължи на самото функциониране на валутния и паричен съюз. <coughs> съюз. Можем да говорим много по тези е, теми. Е, на следващо място, по отношение на промените, които внесохме. Няма как е, да си заряваме главата в пясъка. Имаме дефлация по-скоро, имаме голяма безработица, имаме сериозни социални проблеми. В някои райони проблемите са много, в други райони отдавна не се говори за криза. 2008 година започна кризата, сега сме 2015 година. Някои от последиците, които виждаме в някои държави членки, се дължат на мерки, които ние сме приели. И като гледам в други държави какво положително развитие има, трябва да поставя под въпрос предприятите мерки. Да, има подобрен достъп до външно финансиране, ЕЦБ каза, че ще контролира спекулативната търговия с държавен дълг. Добре, предприеха се и други мерки, но се унищожиха възможностите за инвестиции, унищожиха се възможностите за младите хора да се развиват в собствените си страни, те сега емигрират. Ако унищожите растежа и възможностите за растеж в някои страни, е, в крайна сметка се стига до дефицити, които са много големи, 7% в е, някои държави, 26% е, в държави като Гърция. Така че много внимавайте, когато говорите за успешния характер на мерките, които сме предприели. Нашите граждани имат нужда от малко повече внимание. И когато правим диагностика на положението, трябва изключително много да внимаваме. Благодаря. Докладчика. Благодаря на всички колеги. Смятам, че дискусията беше полезна. Аз имам, аз вярвам, че можем да разработим един смислен доклад, който да не е написан на изкуствен бюрократичен език и доклад, който да има ясно послание. Има един въпрос, по който между нас има различия и ще го спомена, за да бъда ясна по отношение на трудностите, които ни предстоят. То е свързано с това, което каза господин Столоян. Защо сме в тази ситуация? Защото правилата бяха зле прилагани или по друга причина. Откровено, аз не смятам, че можем да резюмираме економическата ситуация в еврозоната като резултат на лошо приложение на правилата. Няма значение дали става дума за правилата преди или след шестопакета и двопакета. Това е доста упростен анализ и следователно не е верен. по предложението на господин Тойрер за засилване на ролята на главния економист, мисля, че можем да работим по този въпрос и очаквам с интерес неговото предложение, но не споделям анализа му, анализа му че е, реформите са добри, но са били зле изпълнени. Що се отнася до казаното Естер Деланге и благодаря, че спомена, че е необходимо да вървим напред бързо. Но вървейки бързо, е, да не губим от поглед е, една дългосрочна цел. Тя не е по-малко важна. Това е, то е нещо, което фигурира и в доклада на четиримата председатели. Разработили сме процедури, които усложняват задачата. Може ли парламента да се горде с това, което е направил? Нямам никакво съмнение, но не сме тук, за да се а, хвалим. Това е по въпроса за 3% или 0%, въпрос повдигнат от Естер. Аз не смятам, че това е дебат, който трябва да се води в този доклад, но економистите следва да се дадат този въпрос. Какво означава цел от 0% в, ние смятам, че 3% съответстват повече на идеята за общество, което инвестира. Що се отнася до координацията, дебатът е интересен. Що се отнася до наблюденията, направени от господин Лукаш, той смята, че в доклада няма анализ. Ще прочита наблюденията му с интерес. Мисля, че в началото аз очертах ясно елементите, които трябва да се имат предвид. И имам известно несъгласие с него. Той казва, че вместо да се тревожа от изпълнението на правилата, да се замислим за преодоляването на кризата. Аз бих казала, че и двете са важни. Що се отнася до устойчивостта на дълга, смятам, че това не е въпрос, че това е въпрос, е, чието анализ е в интерес на всички. Аз ще прочета с голямо внимание измененията, тъй като става дума за общи цели. Според мен най-добрият начин да бъдем малко по-малко е, сложни е да има по-малко правила и повече политика. Ако сте съгласни с това, смятам, че можем да постигнем напредък на колегата Уртасун и с това приключвам, господин председател. Смятам, че един, има един елемент, който трябва да се развие в доклада. Всичко, което ни дава възможност да постигнем напредък в сближаването между страните в еврозоната, елемент, който като че ли до сега оставаше в сянка – не разбирам защо тези елементи не фигурират в аналитичния документ на комисията, въпреки че това е част от мандата, който му беше даден от среща на върха. И ако искаме да вървим напредък, напред в областта на, сближаване, на, на сближаването, въпроса за данъчното облагане трябва да бъде в сърцевината на економическата и, поли... и валутна политика на Силви Колар Искам да кажа, че сме водили този дебат за допълване на правилата и ролята на Европейския съд в областта на економическата политика. Не знам защо економическата политика трябва да се разглежда като наказателна, като част от наказателното право можем да водим този дебат. Смятам, съгласна съм с нея, че въпроса за макроекономическия дисбаланс е, следва да се доразвива без е, да пренебрегваме дълга и дефицита. Това е господин председател, което исках да споделя след изказванията на колегите. Благодаря много на докладчика. Сега трябва да ви прочета какво пише в календара. Крайният срок за внасяне на изменения е 2 март, 2 часа след обяд. В 6 часа ще а, имаме обсъждане. След това 23-24 март ще гласуваме в комисията 14 април и след това в пленарно заседание. Ще помоля всички да вземат местата си. Продължаваме с гласуване. Yes, yes, just a second. Can you take so we can proceed? Биха ли заели всички местата си, за да можем да направим проверка? Всички а, носят ли си картите за гласуване? Бихте ли ги сложили в устройството, за да направим проверка? И така откривам гласуването. Все още не са гласували всички. Гласуваха ли всички? Ако обичате да гласувате. При мен излизат само 49 гласа и 52 карти. Please, collect, take seat. Колеги, ако обичате, заемете местата си. Правим проверка на гласуването. И така, приключваме с проверката. Започваме с реалното гласуване. Докладът на господин Розати за европейския семестър. Започваме с компромис А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 19 за. Против? Правим проверка. Изменение 19. Моля, гласувайте. E Господин председател, твърде много приказки се приказват в момента. Много е шумно. Председателя, прав сте. Ако обичате всички, заемете местата си и прекратете разговорите. Освен това от НП имаме един глас повече. Благодаря. Приключваме гласуването. Отхвърля се. Изменение 25. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис Б. За. Против? Гласуваме отделно. Първата част. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, правим проверка. Моля да демонстрирате. Изменение 28. Приключваме. Отхвърля се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. НВ. Първи параграф. Правим проверка. Гласувайте сега. Приключваме. Rejected MV2 first part. Um, за, против, въздържали се. Приема се. NV втора част. За, против. Правим проверка. Гласуваме сега. Става дума за втори параграф на NV. Втората част. Един повече от НП. Приключваме гласуването. Отхвърля се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. НВ3. За, против. Правим проверка за НВ параграф 3. Гласувайте сега. от социалистите и демократите и от НП по един в повече. Вече сме добре. Приключваме. Отхвърля се. Компромис Д. Първата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. 72. За, против, въздържали се, отхвърля се. NV4 за, против. Правим проверка NV4. Гласувайте сега. Един повече от НП. Два, ама в повече един повече от социалистите и демократите. Все още имаме един повече от НП. Моля от НП да направят нещо по въпроса. И имаме един в повече. Приключваме гласуването. Отхвърля се. NV5. За. Против. NV5, кой е против отново? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис F. Първата част за, против. Въздържали се, приема се. Втората част за, против. Правим проверка. Това е втората част на компромис F. Двама в повече от НП. Добре. Приключваме. Отхвърля се. Изменение 82. Кой е за? Против? Правим проверка. Изменение 82. Гласувайте. Един в повече от НП. Продължаваме да имаме един в повече от НП. Приключваме гласуването. Отхвърля се. 84 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 85 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 88 за против, въздържали се, приема се. НВ, параграф 6, няма да се гласува. Параграф 7, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис Г, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис Х, H. За, против, приема се. 101. Кой е за? Против? Въздържали се? За 101 ще направим проверка. Пабло майче си е объркала групата. Приключваме гласуването. Моля да не оказвате натиск върху колегите. Отхвърля се. 102. Кой е за? Против? Мисля, че се отхвърля. 103. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Оригиналният текст под параграф 2 приема се. Компромис Ай за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против. Правим проверка за параграф 108, изменение 118. Гласувайте сега. Приключваме. Отхвърля се. Компромис J, първата част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. За? Против? Въздържали се? Приема се. 120. Изменение 120 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. Енви параграф 9 за, против, мисля, че се отхвърля. Енви параграф 10 за, против, въздържали се, приема се. Енви параграф 11 за, против, от гласуват против т.е. отхвърля се. Енви параграф 12 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис К. За. Против. Въздържали се, приема се. Компромис Л с а, устно изменение за устно изменение от докладчика, точно така. Кой е против? Има ли въздържали се? Приема се. Сега отиваме към компромис М. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 параграф на Енви, първата част. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, правим проверка. Втората част на параграф 13 от Енви. Все още чакаме някои колеги да гласуват. Приключваме. Отхвърля се. Компромис Н. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис О. За? Против? Приема се. Изменение 164. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис П. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Q. За? Против? въздържали се, приема се. Енви параграф 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 15 на Енви за, против, въздържали се, правим проверка. Това е параграф 15 на Енви. мисля, че се отхвърля, но нека да видим. Още пет колеги чакаме да гласуват. Явно не искат. Приключваме. Отхвърля се. Параграф 16 на МВИЗА. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 параграф. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 параграф на Енви за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19 параграф на Енви. Първата част, това е разделно гласуване. Моля, дигнете ръце. Против. Това е 19 параграф. Кой е против? Гледам към Гуе. Преди бяха против, сега са за. Добре. Правим проверка тук. Енви, 19 параграф. Гласувайте. Една от политическите групи промени позицията си и за това правим проверка. Един повече от НП. Приключваме. Втората част, кой е за, против? Никакъв синхрон. Отхвърля се. Параграф 20 на Енви, кой е за, против? Въздържали се, отхвърля се. 180-то изменение, кой е за? Против? Правим проверка за изменение 180. Двама в повече от НП. Все още един. Ние в повече. Приключваме. Отхвърля се. Оригиналния текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Е ЕНП са против, а не, объркал съм се. А, правим проверка на първоначалния текст. Приключваме. Приема се. Компромис Ар за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 186 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 190 за. Против. Въздържали се правим проверка изменение 190. Гласувайте сега. Още петима колеги чакаме. Двама от НП в повече. Приключваме. Отхвърля се. С един глас. Изменение 191. За против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Третата част, кой е за? Против, въздържали се, правим проверка на третата част. Гласувайте сега. Двама в повече от НП. Все още един. Мерси. Приключваме. Отхвърля се. Компромис Т. Коза. е Прощавайте, отхвърлихме третата част. Тоест, да, можем да преминем към компромисте. Това е компромисте против, въздържали се, приема се. Компромис Ю. Първата част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората част, за. Против, въздържали се, приема се. 226-то изменение, кое е за? Против? Правим проверка. Изменение 226. Гласувайте. Приключваме. Отхвърля се. Първоначалният текст, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис В за, против, въздържали се, приема се. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. Изменение 239 за, против. Правим проверка изменение 239. Приключваме. Отхвърля се. Изменение 240 за. Против. Ще направим проверка и за 240. Гласувайте сега. Приключваме. Отхвърля се. 241. За против. Правим проверка. Изменение 241. Гласувайте, моля. Приключваме. Приема се. Компромис X. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се бюджетната комисия, параграф 1, кой е за, против, приема се. А, втори параграф, за, против, проверка. Приключваме. Приема се. Трети параграф от бюджетната комисия за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част на четвърти параграф не се гласува. Пети параграф. Първата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се, правим проверка на втората част. Пети параграф. Мисля, че се отхвърля, но да видим. Край на гласуването. Отхвърля се. Шести параграф. Първата част. Кой е за? Против? Не виждам достатъчно ръце, така че да направим проверка. Втората част на шести параграф. Край на гласуването. Един в повече от НП. Край. Отхвърля се. А, простете. Приема се. Осми параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Имаме мнозинство. Девети параграф за. Против? Въздържали се? Приема се. Да направим проверка, добре? Гласувайте сега. Говорим за девети параграф. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 10, първата част. Кой е за? Против? Правим проверка. Край на гласуването. Приема се. 11 параграф. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 13, втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 14 параграф, първа част. За. Против? Въздържали се? Приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 15 параграф от бюджетната комисия за, против, Либералите гласуват за. Приема се. Параграф 16, първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Според мен беше ясно, но нека да проверим. 16 параграф, втора част. Гласувайте. Still a lot the number of colleagues to vote. Все още чакаме колегите. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 17. Кой е за? Против? Отхвърля се. 18 параграф на бюджетната комисия. Първата част, кой е за? Против? Няма въздържали се. Приема се втората част за. Против? Правим проверка. Втората част на 18 параграф от бюджетната комисия. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Y. Не се гласува. Параграф 19 не се гласува. Втората част кой е за? Против? Нека направим проверка. Гласувайте за параграф 19 от бюджетната комисия, втората му част. Край на гласуването. Отхвърля се компромис Y. За. Против. Приема се. Първоначалният текст на параграф 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АБ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЦ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, Гое гласуват против. Правим проверка. Това е изменение 18. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст Позоваване едно. Искате ли заедно да гласуваме всички позовавания? Тоест, позоваване 1 до 10. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Компромис Z за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис А за? Против? Въздържали се? Приема се. Позоваване от 11 до 15. Гласуваме ги заедно за. Против? Въздържали се? Приемаме ги. Финално гласуване. Край на гласуването. 40 за, 60 против. Докладът е прият. Поздравление за докладчика. To... Преминаваме към доклада Кайли. Не. Така ли? Да, точно така. Първо е Кайли и след това Лудвиксон. Okay. 20 секунди, време за почивка. Okay. We can start. Започваме компромиса. За против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, проверка по 49. Начало на гласуването. Един глас повече за ЕПП, два гласа повече за НП. Край на гласуването. Приема се. Кое изменение гласуваме? Гласуваме изменение 49. И то се приема. Изменение 50. Начало на гласуването. Не, извинете ме. За. Против. Отхвърля се, искате проверка, така ли? Начало на гласуването по изменение 50. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Б. За против, въздържали се, приема се. 54 за, го е са, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, приема се 58 за, против, въздържали се, приема се 60 за, против, въздържали се, отхвърля се 61 за, против, мисля, че се отхвърля, нека да проверим 61 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис С за. Против. Въздържали се. Приема се. 62 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. 72 за. Против въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, приема се. Компромисни изменения Е e и Ф. За, против, въздържали се, приемат се. 82 за, против. Проверка. 82. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 83 за. Против. Въздържали се. Приема се. Първоначален текст. Параграф 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Г. За, против, въздържали се, приема се. 87. За, против, въздържали се, отхвърля се. 88. За, против, въздържали се, отхвърля се. 89. За, против, Не виждам гласовете на социалистите. Начало на гласуване по 89-то. One EPP too many. Един глас повече за НП. Край на гласуването. Отхвърля се. 90-то. За. Против. проверка по 90-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 91. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначален текст. Проверка по 91. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се първоначалния текст. За. Против.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 Подлагам на гласуване изменение 108. Очевидно е отправено такова искане, има възможност за отделно гласуване. Подлагам на гласуване това изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 110 същото е положението за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, мнозинството е същото, въздържали се, отхвърля се. Компромис и първата част за, против, въздържали се, приема се, втората част за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Проверка по втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 125 за. Против Проверка по 125-то. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Край на гласуването отхвърля се. 126 за, против въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за,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 Има коментар извън микрофон. Това изменение е оттеглено. Отиваме на 148. За, против, въздържали се, приема се. Компромис М, разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, приема се, втората част за,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 въздържали се. Мисля, че се приема. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Един глас повече за НП. Край на гласуването. Приема се с един глас повече за. 171 за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, приема се. 212 за, против, въздържали се, Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. 212. Начало на гласуването. Един глас повече за НП. Край на гласуването. Приема се с един глас повече за. 215 за, против въздържали се, отхвърля се. 217 за, против. Проверка по 217, начало на гласуването. Един глас повече за НП. Край на гласуването. Приема се. 224 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 218 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис О. За. Против. Въздържали се. Приема се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. 192 устно изменение за против въздържали се отхвърля се без устното изменение 192 за против въздържали се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 против, въздържали се, приема се. 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. 222 за, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, приема се 229 за, против, въздържали се, проверка по 229, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас в повече против. 230 за, против, въздържали се, приема се. 231 за, против, въздържали се. Проверка по 231, начало на гласуването. Два гласа в повече за НП, един глас в повече.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 против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 248 за, против, въздържали се, приема се. Компромис В за, против, въздържали се, приема се компромис W за, 249 отпада по силата на компромис В. Компромис дубъл В за, против, въздържали се, приема се 264 за, против, въздържали се, отхвърля се 265 265 до 269 група от изменения за, против, въздържали се, проверка. Начало на гласуването. Един глас повече за НП. Край на гласуването. Приемат се. Значи отиваме на компромис Хикс. Компромис Хикс за против, въздържали се, приема се. 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. 283 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Y за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Това означава, че трябва да гласуваме всички изменения. 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. 285 за, против, въздържали се, отхвърля се, 286 за, против, въздържали се, отхвърля се, 287 за, а, то е оттеглено, извинявам се. При мен това не го пише обаче. 287. Оттеглено е, така ли? Добре, записваме си 289 за, против. Проверка по 289. Начало на гласуването. Мисля, че се приема. Един глас повече за НП. Край на гласуването. Приема се с един глас повече за. 294. Прав ли съм? За против, въздържали се, приема се. 295 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. 297 за, против, въздържали се, отхвърля се. 298 за, против, въздържали се, отхвърля се, 299 за, против, въздържали се, отхвърля се, 132 за, против, въздържали се, отхвърля се,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 Имаше ясно очертано мнозинство, но така или иначе начало на гласуването по изменение 30. Един глас повече за НП. Гласуването приключи. Има голямо мнозинство против. Изменение 31 за.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 Край на гласуването 46 гласа за, 9 против, 5 има въздържали се. Доклада се приема. Поздравления за докладчика. Thank you. Now we put to the vote. Сега ще гласуваме проектостановището на Маркус Фебер за освобождаване от отговорност на Европейския банков орган. Започваме. Параграф 1, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Параграф 1а за, против, въздържали се, приема се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, поименно гласуване. За. Моля, гласувайте, извинявайте. Край на гласуването. 46 за 11 против 2 въздържали се. Докладът се приема. Поздравление за докладчика. Сега освобождаване от отговорност. Параграф 1 за против въздържали се приема се параграф 1 за против въздържали се приема се компромис А за против въздържали се приема се първоначален текст параграф 3 за против въздържали се приема се компромис Б за против въздържали се приема се компромис С за против въздържали се приема се изменение 15 с устно изменение за против Моля. Ще гласуваме основното изменение за, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Останалите падат. Окончателно гласуване. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 48 за 11 против. Становището се приема. Сега преминаваме към следващия доклад. Параграф 1 за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1 за против. Въздържали се. Приема се. Компромис А за против. Въздържали се. Приема се. Параграф 3. Първоначален текст за против възражали се приема се. Изменение 5 за против въздържали се приема се. Компромис Б за против въздържали се приема се. Компромис С за против въздържали се приема се. Компромис Д за против въздържали се приема се. Изменение 11. Изменение 18 за против въздържали се Приема се. Изменение 20. За, против, въздържали се. Отхвърля се 21. За, против, въздържали се. Приема се 22. Пада. Окончателно гласуване. Гласувайте. Един от НП повече. Край на гласуването. 43 за 11 против 4 въздържали се. Приема се поздравление за докладчика. Казват ми, че имаме нужда от една минута преди да преминем към гласуването на доклада на Оле Лудвиксон. Не знам защо, но казаха, че ни трябва една минута а, трябва ни актуализиран списък а, на депутатите от а, социалистите и демократите, които ще гласуват.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 We can start. Everybody's okay. Можем ли да започваме? Компромис А. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21. За, против,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 Екаре продължава ли да държи на искането си? Отегляте ли го или не? Значи държите на разделното гласуване. Първата част на компромис е за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 61 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М, първа част На поименно гласуване първа част. Моля гласувайте. Няма правило за поименно гласуване, казват. И така, превентивна проверка по първата част, моля гласувайте. Гласувайте. Може и да е необичайно, но правилникът предвижда възможността за поименно гласуване в комисия. Това не е забранено. Говоря сериозно. Има такава възможност за поименно гласуване. Така че не дайте да говорите, че това е проверка. Става дума за поименно гласуване. Признавам си, казва председателя, че за мен това е нов случай. Гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Голямо мнозинство. Втората част. За. С устно изменение, добре. И така, втората част. Който е за, моля да вдигне ръка. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега, устно изменение, поискане на ЕНП и ЕКР за, против, въздържали се, Приема се. Искате да проверите ли? Коментари за микрофона. Ако има седем души, които възразяват, ще го приема. В противен случай ще гласуваме изменението. И така, устното изменение. Моля, гласувайте устното изменение. Край на гласуването. Чакайте, все още не всички са гласували. сте, че имаме право а, да а, узурпираме правото на инициатива на Европейската комисия. Всъщност ние не говорим тук за процедурата на вота. Всъщност какво искате да попи? Просто искам да кажа, че съм очудена, че парламента ограничава монопола на комисията върху, инициатив, върху законодателната инициатива. Не знам. Добре, нека да гласуваме. Твърде късно е да отваряме дебат по този въпрос. И така, край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме преамбюла. Точка 2. Изменение 64. Кой е за? Против? Въздържали се? Да проверим 64-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 66-то изменение. За. Против. Въздържали се. Да проверим 66-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Н. За. Против. НП за ли? Е? Добре. Въздържали се. Приема се. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Либералите, не ви видях как гласувате. За или против?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 Изменение 72 за, против, въздържали се, приема се компромис. А искате да, искате да проверим 72 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис П. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Q. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 78 изменение. За. Против. Въздържали се. При. Отхвърля се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се 79 за, против, въздържали се, отхвърля се 80-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се компромис 10. Компромис те за, против, въздържали се, приема се компромис те за, против, въздържали се, приема се. Компромис У за, против, въздържали се, приема се. Измерение 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Измерение 96. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 измерение за, против, въздържали се, приема се 97, да, за, против, въздържали се, отхвърля се 98, за, против, въздържали се, приема се Гласуваме текста с измененията по именно гласуване. roll call vote. The vote is open. Поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 38 за, 16 против, 5 въздържали се. Доклада се Приема поздравление за докладчика. Приключваме заседанието. В четвъртък ще гласуваме фонда за паричния паз... те пазари. В 9 часа сутринта, моля, присъствайте за това важно гласуване. Благодаря ви, закривам заседанието.